срещу протокола, назначенията ще се считат за валидни. Комисията по правни въпроси внесе следните поправки по текст прият от парламента. Става дума за поправки внесени в регламент 596 от 2009 година на парламента и съвета за привеждането в съответствие на някои актове с законодателната процедура с контрол. Следват няколко номера на документи, които няма да изчитам. Ще можете да се запознаете с тях на страницата на пленарната сесия в интернет. На 19